Dear colleagues, I think Уважаеми колеги, start. <laughs> можем да започнем работа. And then uh, I invite all the member of the committee to put in ще ви помоля всички да сложите картите ви за гласуване в уредбата за гласуване и да сте готови за гласуване. Първата точка в нашия дневен ред е гласуване по конференцията на ОНЕ по промяната в климата. Имаме резолюция на Европейския парламент и смятам, че бихме могли да започнем. Изменение 20. 9, 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 20. Кой е за? Астенути. А... Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. Кой е за? Против. въздържали се, приема се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, има ли още хора да гласуват? Добре, сега приключва гласуването. Приема се. 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9.20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9.9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28. Кой е за? Против. против, въздържали се, отхвърля се. 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 30. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 9.22, кой е за, против, въздържали се, приема се. 31, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32, кой е за, 32. А, отпада, ако 31 се приема и трябва да гласувам за 32. Кой е за сега? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 33. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 34. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 35. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 36. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 9.5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Социалистите имате един човек в повече. Вече всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. Тристи седем от... се отегля. 38 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 92. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 44. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 45. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиристи шест. Кой е за? Никой. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 47. Кой е за? Против. Въздържали се? Мисля си, че е прието, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте.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 Приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 57. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 62. За. Против. Въздържали се, приема се. 62. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63. За против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Деве 15. А 9.15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 66. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 67. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Един човек в повече гласува от социалистите. Вече всичко е наред. Добре. Край на гласуването. Приема се. 9.17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 68. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9.19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9-4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70. Само втора част. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 112. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 9. 10. Кой е за? Против. Против. Въздържали се. Приема се. 9.16. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля се, че се отхвърля, но нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Деве, шест. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. За. Против въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 9-18 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път, моля. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 75. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Avete votato tutti il voto? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 9, 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 74. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 73 за. Против. Въздържали се? Приема се. 9.21. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 80. За против, въздържали се, приема се. 81. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9.12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 82. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9-7. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 86. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля си, че се отхвърля, но нека да гласуваме по електронен път. Моля да гласувате. Avete votato tutti? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 87. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 89. За. Против. Въздържали се? Приема се. 90. За. Против. Въздържали се? Приема се. 9-8. За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 95 за, против, въздържали се, приема се. 96. Само втора част. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 97. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 101. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. Кой е за? Против. Въздържали се.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 въздържали се, приема се. 111. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 114. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 115. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 107. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 116. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 117. Кой е за? Николи. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 118. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 119. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 120. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към следващата част. Първо, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Две. За. Против. Въздържали се? Приема се. Четири. За. Против. Въздържали се? Приема се. Деве едно. Кой е за? Против. Против. Въздържали се. Приема се. Пет. Кой е са? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шест. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девет Чей. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 11. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 9. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 10. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 9а. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9 С. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 9D. Кой е за? Против. Въздържали се? Мисля си, че беше приятел, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Avete тут ти? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 11. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 9. Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. Е. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9. К. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9 Ф, Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 9Л, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 18 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9. G. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9. H. За. Против въздържали се, приема се. 9 и кой е за, против, въздържали се, приема се. 9 о кой е за, против, въздържали се, приема се. 9 п кой е за, против, въздържали се, приема се. 9Q. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 9Р. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме. По електронен път гласуваме за проекто резолюцията с измененията. Моля да гласувате. да и Il voto avete votato tutti? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Резолюцията е прията 56 за, 2 против, 9 въздържали се. Поздравления за всички. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Негоциале пер... Мандат за водене на преговори за приемане на проекто регламента за диагностични медицински изделия. Ако докладчикът няма какво да добави, можем да пристъпим веднага към гласуване. Само да ви напомня, че се иска квалифицирано мнозинство 35 за еднократен вод за започване на преговорите, като се потвърждава и състава на екипа за преговорите, председателя на комисията, докладчика, докладчиците в сянка, имате. Може да гласувате, заповядайте. И приключихме. Всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. Вижда се силен е мандатът, прият с единодушие почти. Можем да пристъпим към следващата точка, следващия документ за гласуване. 12-та точка Също мандат за преговори за медицински изделия. И тук се иска квалифицирано мнозинство. Гласуваме за започване на преговорите и потвърждаване на мандата по позицията от първо четене. Групата за водене на преговори от наша страна се е в състав председателя, докладчика, докладчиците сянка и докладчика по становище от Комисията за защита на потребителите нямаме забележки на докладчика. Гласуването тече. Прекратете гласуването. Единодушие. И така, нататък към 13 точка. Това е вод за конвенцията за международната търговия са застрашени видове дивата флора и фауна. ЦИТЕС. Започнете гласуването. Devo chiedere, scusate per eh, un problema tecnico, dovremo rivotare. Извинявайте, по технически причини трябва да прегласуваме. Започнете гласуването от СИТЕС. Ако всички сте гласували, някой да е забравил. Имаме 67 карти, аз са гласували 64, ма, но така или иначе резултатите са на екрана. Приема се. Благодаря на всички ви. Спираме заседанието до 16.30, за когато е насрочена работната ни дискусия, посветена на, пазар, е, на резерва за стабилизация на пазара. Благодаря.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 Uh, uh, Госпожи и господа, добър ден. Сърдечно благодаря за това, че се озовахте на поканата. Моля ви и в дъното на залото да заемете местата си, за да започнем работа, да не губим ценни минути. Доста натоварен дневен ред. Предварително ви благодаря за проявеното разбиране. Сърдечно добре дошли. В качеството си на докладчик е, на Европейския парламент по резерва за пазарна стабилност. Е, за мен е удоволствие да ви приветствам. Комисията излезе с тази инициатива на 22 януари тази година в рамките на един по-широк пакет свързан с показателите е, за 2300 година във връзка с изменението на климата. Системата за търговия с емисии е обект на интензивна дискусия и интерес е, не само тук, не само в комисията, а и в средите на гражданското общество. Приветстваме, разбира се, извършената от Европейската комисия работа по проучването и предлагането на мерки за, за компенсиране на значителния обем емисионни квоти, които са в обращение по настоящем. Естествено, предложението на комисията е в съзвучие с а, е, пожеланията на самия парламент за преодоляване на първоначално заложените в а, е, СТЕ, системата за търговия с емисии и недостатъци. На 23-24 октомври пък Европейският съвет, цитирам, категорично заявява и потвърждава, че схемата за търговия с емисии е и ще остане главният европейски инструмент за постигането на целите на Европейския съюз за намаляване на парниковите емисии и продължавам да цитирам. като при това трябва да се запазят всички стимули е, за новаторски инициативи е, в економиката, без е, да се бюрократизира процес. Преди да започнем тук политическия дебат в Комисията за околна среда на Европейския парламент по проекто доклада, за нас беше важно да, да привлечем различни заинтересовани страни, да чуем тяхното мнение. Както знаете, комисията е, по околната среда ще работи по тази тема съвместно с колегите от друга комисия на парламента, ИТРЕ, е, за промишленост, е, транспорт и енергетика. Колегата Антонио Таяни, който е съдокладчик от тази комисия, помоли да бъде извинен за своето отсъствие, предполагам, че всички вие Междувременно сте се запознали с неговия проекто доклад за механизма за пазарна стабилност. Позволете ми да благодаря на политическия отдел на парламента за това, че в такъв кратък срок организира днешната ни среща. Благодаря на всички представители на заинтересованите страни, отзовали се на нашата покана. С повечето от вас вече сме разменяли мнение и то твърде интензивно през последните е, месеци. Благодаря на колегите си, е, докладчици в Сянка, Матиас Гротен, Ян Дънкън, които приеха да съпредседателстват с мен по, по секции на днешната ни работна среща. Предполагам също така всички е, знаете, че днес след обед се състоя първото заседание на Европейската комисия в новия и състав. Генералният директор Климат на Европейската комисия, господин Бейкън, ни увери, че ще участва днес в нашата работа, но се извинява за закъснението си, тъй като очевидно заседанието на комисията е в ход. Веднага ще представя първия ни докладчик господин Херман от института ЕКО. Но какво ни предстои? В първата част ще разгледаме различните пазарни и ценови въздействия на това, което предлага комисията. Маркъс Фердинанд, Лука Ташини и Андрей Марко ще бъдат докладчици в тази първа част. Във втората част ще проведем обсъждане на заинтересованите страни под председателството на колегата Дънкан. Ще чуем Джейсън Андерсън, Джеси Скотт, Питър Бочек и Дърк Фористър. Това по-късно днес. А, доста е натоварен, виждате дневния ред. Е, ще се опитам да дам възможност, колко се може повече колеги да, да се включат в разговора, да зададат своите въпроси на нашите гости. Моля всички колеги, всички докладчици да се придържат строго към определеното им време. И сега, веднага приветствам Халке Херман, старши научен сътрудник е, института ОК в съседалище в Берлин и Фрайбург. Той е специалист по търговията с емисии, особено в енергетиката и енергийно интензивните промишлени отрасли. Имате думата, господин Херман. Благодаря. Добре дошли на всички. Е, нашият институт е, съдейства за организирането на днешната среща съвместно с политическия отдел на Европейския парламент. Благодаря на всички колеги, които съдействаха. Както всички знаете, преди две седмици Европейският е, съвет изрази категоричната си подкрепа за резерва за пазарна стабилност. Разбира се, заключенията на съвета е, не са веднъж за винаги дадени и Парламентът естествено ще има своето мнение, ще заяви своята позиция. Подготвяйки е, днешната ни среща, ние се осведомихме за това, към което най-вече проявявате интерес и ето някои, е, ще видите на екрана, някои параметри на предлаганото. Първо, ще направя един обзор на бъдещото развитие на превишението или излишъка на квоти в обращение. Ето виждате една кратка иллюстрация на излишъка до 2020 година. Виждате през 14, 15 и 16 година вече е задействан механизма за изместване назад на процеса на е, изтегляне от обращение на квотите, но вече има има е, такъв процес на изтегляне Имаме два емисионни варианта. Единият съпоставим с пунктир, т.е. постоянен през годините, другият с непрекъсната линия бележи намаляване. Значи, от една страна намаляване на емисиите, от друга страна намаляване на квотите. Ето го излишъка към края на 2013 година, около 2 милиона, това не е ново, предполагам за вас, но това, което се вижда тук е, че излишъкът ще намалява поради е, изтеглянето на квотите и в зависимост от различните емисионни варианти ще имаме вариране, по-висок или по-нисък излишък, но така или иначе към края на периода се очаква ново нарастване на излишъка, не знаем точно с колко, но когато преди две години за първ път започнахме разговори по този въпрос, казах 1,4 милиарда към 2020, оказва се, че не съм прав. Значи, каква е функцията на резерва за стабилност? Виждате, той ще се задейства през 2021 година с горен и долен прак и един коридор за хеджиране – Така и виждате, че е, излишъкът се очертава да превиши, очевидно, ако превиши горната граница на коридора, ще бъдат а, е, изтеглени 12%, а съответно, ако е под долната граница, ще бъдат изтеглени по 100 милиона тона годишно. Какви са потенциалните мерки, това, което се предлага? Като Механизмът може да започне по-късно или по-рано. 2017 година е една от е, водещите дати. Значи ще започне да действа резерва с някъде 2,5 до 2 милиарда е, квоти излишък. Можем, могат да се върнат квотите, които са изтеглени от тогава в обращение или пък да бъдат включени в резерва И накрая, още един вариант, може да се свие коридора за хеджиране, тъй като търсенето на хеджиращия механизъм зависи от емисиите в системата и когато в бъдеще относителният дял на възобновяемите енергоисточници нарасне, то и потребността от хедж ще намалее. Толкова представих различните е, варианти, различните параметри на промяна – и сега вече можем да пристъпим нататък към евентуалното въздействие на всичко това. Благодаря. Благодаря ви, господин Хърман. Благодаря ви, че се съобразихте с времевия регламент. Малко бяхме позакъснели вече с началото. Заповядайте сред останалите докладчици. Е, и сега е, веднага давам възможност на колегата Гроте да председателства по-нататъчната ни работа. So, auch von meiner Seite wünsche ich einen guten Tag und freue mich, dass so viel... Също ви пожелавам добре дошли, колеги. Много се радвам, че е така добре посетен нашият семинар, посветен на резерва за стабилност на пазара. Ем, системата за търговия с емисии е, датира от, от, от време. Е, е, въпросът за изтеглянето на товара към края на, на срока е обсъждано не веднъж. Когато питах комисаря кога ще стане, към коледа ли, както се казва, комисаря каза да, обаче, коя година е, не се знае. Значи има неяснота, те първа трябва да се изяснят нещата. Е, реализирането на, на този е, механизъм за изнасяне на, на излишъка на, на, назад или напред във времето, т.е. към 2020 и така нататък, е, е нещо, което определено е необходимо, но не е сцената на сигурността на пазара. Е, пазарът трябва да, да бъде в състояние да свърши работата си. И то в 28 държави членки. В крайна краища това е целта. Е, тъй като всички министри на 28-те държави членки е, участват в механизма, но пък всеки може да прояви творчество и да го тълкува по свой, по свой вкус. Сега, кои са нашите докладчици? Маркос Фердинанд е, от Томсън Ройтърс, е, специалист по въглеродни емисии в Европа. Веднага му давам думата. Благодаря. Казвам се Маркос Фердинанд. Е, аз съм е, завеждащ анализа на схемата за търговия с емисии в Томсън Ройтерс. Ние сме разработили един, един инструмент за оценка на резерва за пазарна стабилност – това е един активен е, инструмент, който сме разработили, дава ни възможност да моделираме, да, да, да сменяме различните е, входни параметри, е, начална дата, прагови равнища, начина по който ще работи изнасянето на, назад в, или напред във времето. Та, естествено ще, ще обсъдя с вас всички интересуващи въпроси. Така, какво е предложението на комисията? Е, в ляво е, натрупаното салдо, така да се каже, имаме свръхпредлагане на емисионни квоти, е, натрупано с течение на времето. В дясно, в зависимост от ценовите варианти, как ще се развият нещата, виждаме, че изнасенето към края на периода има само временен ефект върху този пазарен излишък, понеже въпросните квоти, отложени всъщност, ще бъдат върнати и към 2300 година ще се очертае един излишък от 3,2 гигатона в емисии, в емисионни квоти. Штрихованата част ни представя резерва за стабилност, който ще поеме около 1,3 е, милиарда квоти до 2026 година, които ще бъдат пуснати обратно в обращение, но едва към 2030 година. Сега виждате цената в дясно, цената на, на, на тон емисия е около 10 евро през по-голямата част от третата фаза. Към 2020 предвиждаме известна, известно дестабилизиране на цената, когато е, изтеглените емисионни квоти се върнат на пазара, така че да се стигне към 2300 до към 35 евро в реално изражение. Сега, какъв е ефекта на въпросния резерв за стабилност? Значи, за да оценим ролята му, да видим какво ще стане, ако го няма резервът. Появява се сега оранжевата крива, като която е прогнозна. Другото е по предложение на комисията виждаме в ляво какво ще стане с излишък. Значително по-голям и по-траен ще бъде излишъкът. А в дясно цените са на ниско равнище към 2020 година и след това поради връщането в пазара на отложените квоти е, цените могат да нараснат, но това в резултат от намаляващото горно прагово равнище. Значи с около 9 евро по-висока ще бъде цената средно между 21 и 30 година, а с е, т.е. без е, резерва, казваме, излишъкът ще бъде по-продължителен и ще възпрепятства и отложи капиталовложенията в нисковъглеродни технологии. После параметрите на самия механизъм за стабилност на пазара са много важни и те също биха повлияли върху развитие на нещата. Значи да кажем, че механизмът се задейства далеч по-рано, 2018 година. В ляво е, виждате, към 2018 година излишъкът започва да намалява. Връщането на отложените квоти обаче възпрепятства способността на механизма за стабилност да действа незабавно за намаляване на излишъка и виждате какво става по цени в дясно. Същият ефект. Цената расте още преди 2020 година, остава стабилна за доста дълъг период поради връщането на отложените квоти в пазарно обращение. И фактически една по-ранна начална дата частично – ще се справи с свръхпредлагането. Връщането на отложените квоти ще раз, е, разводни, ще отслаби, така да се каже, ценовия сигнал на механизма за стабилност. Така че един от вариантите е тези отложени квоти да не бъдат пускани на пазара, а веднага да бъдат вложени в резерв. И ето един такъв вариант. Ако погледнем в ляво, Виждате незабавно намаляване на излишъка на пазара с задействането на механизма за стабилност, тъй като отложените квоти вече не пречат. По цена, виждате вдясно, много по-плавна е кривата на по-високо нарастване на цената. И още други параметри можем да, да моделираме. Праговите равнища и нормата на изтегляне от, от, от, от е, обращение. Значи от 12% изтегляне от обращение да свалим на 10%. Виждаме леко изменение на кривите, както и по, по отношение на излишъка, така и по отношение на движението на цената. Нарастване на нормата ще има същия ефект, т.е. повече от 12%, но в обратната посока. Ако праговото равнище се промени от сегашните 400 и 833 на 601 гигатон, какъв е ефектът? Виждаме малко преди 2300. Значи този э, вариант всичко фактически се дължи, дължи се най-вече на по-низкото прагово равнище. Въпросът е колко скоро ще бъдат върнати квоти е, на пазара. В заключение констатираме, че альтернативните параметри на механизма за стабилност могат в значителна степен да повлияят върху бързината, с която ще се намали свръхпредлагането, върху кривата на, на цените и върху е, стимулирането на новите технологии. Едни умерени промени на параметрите, съответно биха имали и умерени, умерен ефект върху е, движението на тези криви. Главният параметр тук е началото на е, задействане на механизма за стабилност и начин по който ще се третират отложените квоти. Това са главните параметри, които биха повлияли върху развитието на обстановката. Благодаря. Следващият ни оратор е въздействието на механизма за стабилност върху поведението на участниците на пазара. Нашия докладчик е Лука Таскини, научен сътрудник от изследователски институт Грантъм към London School of Economics. Имате думата. Добър ден на всички. Аз работя в институциите, които току-що представи председателя и като такъв, бих искал да поставя в пазарен контекст днешния дебат и да се опитаме да изясним какъв е смисъла от въвеждането на резерва за пазарна стабилност. Започвайки от нещо по-просто, какъв, какво се състои проблема, защо сме се събрали? Проблемът е как да се разписват стратегии в условия на трудно прогнозиране. Не можем да разписваме стратегии, когато се основаме само на ясни и предвидими квоти и параметри, защото в противен случай се излагаме на риска от непрогнозируемо развитие на събитията, като например економическа ресесия, като тази, която преживяваме и съответното свиване на потреблението с съответно свиване на цените. Съответно. Следователно, ние трябва да разпишем такъв вид стратегия, която да държи сметка за економическата летливост на ситуацията, както и за технологичните изобретения. Следователно, трябва да разберем в какво се изразява същността на събитията, които се опитваме да прогнозираме и да направим най-добро предвиждане за това. Какво би било идеалното развитие на събитията в, при липса на информация? като имаме предвид годишният пад на цените. Знаем, че това ще намали тяхната конкурентна способност и съответно кривата ще достигне до едно постоянно равнище на стойности. Какво влагаме в понятието излишък? Той може да бъде голям, малък или среден и съответно пад на цените държи сметка за бъдещо съкръщаване на търсенето. Тоест, крайната цел, идеал, целта за постигане на идеалния резултат е предвижданията да са малко под прага на прогнозите. Краят на периода е на, на графиката, която виждате. Важно е да се направи възможно най-добра сметка, калкулация на това как да се прехвърлят квотите във времето, за да може да не се подлагат на прекалено голям риск бъдещите стратегии. Компаниите се стремят съответно да концентрират възможните последствия от спада в потребление цени и така нататък в края на прогнозируемия период, когато ще има по-малко непознати величини. По-малко оптимален резултат съответно се постига при по-непрогнозируеми обстоятелства. Каква е целта, съответно, на въвеждането в практика на резерва за пазарна стабилност. Пак повтарям, когато имаме събития в економиката или в технологията, които не можем да предвидим, не можем да предвидим отражението, което ще, има върх, ще имат върху потреблението и търсенето, то тогава се опитваме да намерим механизъм на пружиниране на компенсиране на тези ефекти и това е именно резерва, за който говорим. Наистина, усилието може да се разпредели на изцелия този период и така да се умекотят неговите, да се смекчат неговите последици. Това е всъщност и замисъла на Европейската комисия в нейното предложение. Както посочи Маркос, излишъкът на него ще му се противодейства чрез постепенно увеличаване на пада в цените. Това са сините графики, които виждате на екрана, а пък червената крива показва това, което смятаме, че е под оптималното за желаният резултат развитие. Системата в такъв случай ще бъде по-нерентабилна. графиката показва как ще действа механизмът, резервът за стабилност и как ще се опитва да достигне до резултати близки до прогнозираните. В заключение можем да кажем, че Наистина, важното тук е отговорът на непредвидими обстоятелства, като економически кризи или новаторство в областта на технологията. Това не бе застъпвано до момента в разписването на стратегиите. И именно това е смисълът на създаване на механизъм, на резерва за пазарна стабилност, да ни даде възможност за действие в случай, че се налага да коригираме предвижданията. И да продължим, разбира се, да намаляваме емисиите, така както е предвидено. Важното тук, и не го казвам аз за първи път, е, че механизма трябва да бъде разписан спрямо конкретни параметри и от това как ще определим тези параметри ще зависи успеха на въпросния механизъм. Дали ще определим правилно горният и долният прак, от това ще зависи тяхната издръжливост на удар, тяхната еластичност, както и на това какъв резултат ще дадат в случай на недостиг в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор е господин Андрей Марко, който ще ни изнесе презентация за моделирането. Да, благодаря. Аз бих искал да се опитам да посоча какви трябва да бъдат изводите, които се налагат, какво можем да очакваме от бъдещето и също така да предпоставя работата на следващите панелисти. Целта на нашите, на нашата система за дърговия с квоти е намаляването на газовите емисии и да помогне да постигнем целите, които сме се начертали до 2050 година през 2020 година ще направим анализ на това какво сме постигнали и какво още предстои, съответно ще прекроим, ако е необходимо. Пазарът тук е абсолютно регулиран и единственото, което трябва още да подобрим е гъвкавостта, еластичността на нашата система, защото очевидно е, че пазарът не е нещо твърдо и непоклатимо, а живо същество едва ли не, което се развива скокообразно и понякога непредвидимо. Това съответно се отразява на ефективността на схемата за търговия с квоти. Това ви показа и презентацията на колегата Такини. Цените не винаги са свързани с липсите, които се отчитат на пазара, особено защото това е и един сравнително млад пазар, който не се характеризира от типичните за развитието на други пазари, като пазара за нефт характеристики. С други думи, краткосрочното прогнозиране тук не е достатъчно, защото не стига просто до 2050 година, когато сме си поставили крайната точка. А крайната точка всъщност още не е правно обвързваща. Следователно, трябва да боравим по-умело с средносрочното и дългосрочно планиране, за да постигнем изпълнението и на краткосрочните си планове. Този резерв за пазарна стабилност цели именно повишаване на ефикасността на този търговски механизъм на надаването за закупуване на квоти. презентацията на Маркус Фердинент посочи основната линия на размисъл, а именно какви са разликите на прилагането, на създаването на резерв, на резерва за пазарна стабилност или не. Няма да бъде е, вълшебна пръчица, няма да обърне нещата на 100 180 градуса, но до 2030 година резервът за пазарна стабилност би трябвало да влезе в действие, за да запазим статуквото така както сме го очертали днес. Някои вариации на параметрите относно това кога да се стартира резерва или пък кога точно да се очаква възвръщаемост от изтеглените квоти от обращение. Няма кой знае каква разлика от е, това колко години отложим или колко години изтеглим. Разликата всъщност идва от ранното въвеждане на механизма и от добре премереното инжектиране на нови квоти на пазара. 2020-2030 година. Това е едната или другата альтернатива. Моделът, разбира се, предвижда, предвижда и поведението на цените спрямо регулатора. Има и друг извод, до който стигам аз, от, особено свързан с цените и ценообразуването е този извод. Цените цената съответно няма да бъде чак толкова висока, особено ако се изпълнят очакванията за стигане до 30 евро на тона от изтичане на въглерода. Това е въпрос, който ще се обсъди от панелистите от втория панел, а именно какви са целите, които преследва резерва за пазарна стабилност и как си поставя за цел да ги постигне. Целта е да определим как ще използваме този пазарен механизъм и дали само него ще използваме или ще си служим също така и с натрупаните до момента и изтеглени от обращение в очакване на конюнктура квоти. аз излагам тези свои мисли и не смятам, че са единствено валидните. Разбира се, може да има и други мнения, които бих искал да слушам и евентуално да поправя моите предложения. Дали този резерв за пазарна стабилност и по-специално някои от неговите параметри трябва да бъдат прекроени в резултат от економическото и енергийно развитие. Да, смятам, че трябва да има такива механизми за пригаждане, за актуализиране. За актуализиране. И Дебатът се води в момента. Чухме вече от председателя, че това е, е бил един от въпросите повдигнати на съвета от 23-24 октомври. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега давам думата на колегите като представители на различните политически групи, за да вземат отношение. Моля да се придържате към минутата време, която ви е определена, за да може да има време за всички, а и за отговорите. Първият въпрос е от господин Иво Белет. Thanks, Matthias, and I, I will uh, um, stick to one minute and two very uh, precise uh, questions. Благодаря. Аз имам два конкретни въпроса. Господин Тачини спомена за параметрите на този резерв за пазарна стабилност. Вие предлагате да поставим сроковете по подходящ начин, сроковете за това кога да се вливат квоти през следващите 15 години. През следващите 10-15 години. Тези дати трябва ли да бъдат, тези периоди трябва ли да бъдат определени предварително или трябва да се остави известна спонтанност на реакцията. И сега, ако си представим, че съм адвокат на дявола, искам да попитам каква би била цената, която промишлеността ще заплати, ако не се въведе този резерв и как биха се справили те с астрономическите цени, които могат да достигнат квотите. Благодаря. Нилс Тобалц. Благодаря. Следващият оратор. Let's call it the morality of politics. Моят въпрос е свързан с етиката в политиката. Първо, Имаше колебания дали да приемем цялата тази система за търговия с квоти. Лондонската школа по економика каза, че това е цяра на всички наши болешки. След това чухме противно мнение на тяхното. След това други специалисти също толкова дълбоко умно дойдоха да ни кажат, че изтеглянето на неизползваните квоти от обращение за ползване в бъдещ момент е по-добрата, де, по-добрата альтернатива. След още 6 месеца чухме противно на това мнение и така нататък. Тоест, ако някой си постави за цел да манипулира пазара, така както изглежда, че го правим ни в момента, валутният пазар, например, ако така го манипулирахме, щяхме да сме зад решетките. Отдавна. Дали може да ни предоставите някакъв разумен съвет да ни дадете за това как да се измъкнем от, тази, от това политическо блато, в което сме попаднали. Благодаря. Много благодаря на всички присъстващи и на всички докладчици на многобройната публика, събрала се днес тук, която показва колко е важен парламент и неговата роля. Съвета често си мисли, че той коли и беси, че той взима решенията, но радваме се, че това не се оказва вярно. За това кога, как и колко ще го решим ние тук. Господин Торбалц, по повод на казаното от него, искам да кажа, че той представи нещата малко погрешно. Тук в парламента още през 2013 година предвещаха, че предложението на комисията няма да сработи. Потърсихме и намерихме политически споразумения, но това не се дължеше на грешки в системата. Системата съвсем не беше погрешно замислена. Допускат се грешки, от грешките човек трябва да се получи. Така че сега да казваме, че това бе непредвидимо, това бе непрогнозно унизуемо е просто невярно. Още на времето отчетохме този риск и ако държавите членки не се бяха противопоставили на необходимостта да оценяваме риска, то тогава нещата сега нямаше да са толкова затлачени. Сега нещо друго. Докъде може да стига цената? Докъде може да расте, по-точно? И как може да се контролира това, след като се въведе в действие съобщението на комисията. Чу, чувам цифри от порядъка на 100 евро. Това не е реалистично, според мен, ако се а, приеме предложението на комисията. Какво смятате вие? Как ще се получи ценообразуването? Благодаря. Маркос Гроте. Матеос Гроте. Аз също искам да задам въпрос като докладчик в Сянка. Първо обаче искам да попитам аз. Нещо по-скоро да направя бележка е, по повод на чудото тук, че не трябва да се намесваме в е, пазара. Ха-ха, всеки ден го правим. А, сега, обаче, ако оставим всичко в е, ръцете на пазара, то тогава си бяхме поне, бихме понесли много по-големи загуби от тези, които понасяме. давам пример тук с селското стопанство, например. По повод сега за резерва за пазарна стабилност, грешката, която допуснахме бе, че не своевременно започнахме да разговаряме по този въпрос. Сега, изтичането на въглерод. Неодавна проведохме дебат за списъка от цени. 30 е, евро на тон е най-често срещаната цифра. Не знам дали може да ме предвидите, господин панелист, и да ми кажете дали това е вярно и коя би била реалистичната база, като да ползваме за изчисляване на изтичането на въглерод. И с какъв темп трябва да се придвижваме, за да бъде възможно най-добре действащ механизма. Да, като цяло това, което се чу, беше горе едно и също. Никой не говореше за това, че прехвърлянето към края на периода е решение. Това беше политически компромис. Но той доведе до проблем. И тук е моят въпрос. Защото сега, като предлагаме решение, под формата на резерв, нека да го направи максимално интелигентно. Така че цената да се движи по един достатъчно предсказуем начин. Това, което каза господин Фердинан, е те, че ако сега разгледаме предложението на комисията, ще видим, че ако имаме голям излишък, ще получим до 2020 година още по-голям излишък, което ще доведе до още по-големи проблеми. Това е смехотворно. Имате ли анализи, които показват, че движението на цените ще бъде по-стабилно при ранно въвеждане и включително въвеж не само на резерва, но и на механизмите за прехвърляне в края на периода и възможности за коригиране на това, което е заложено в предложението на комисията. Благодаря ви. Ще започна с господин Фердинанд. Да, бях зададени много въпроси. Имате две минути. Доста е сложно, но ще се опитам. Първо, към господин Белет за намаляването на емисиите, стоеността на това намаляване за сектора. Както видяхте в моя модел, има компонент, който се занимава с цените. Вие ще видите, че цените могат да растат. Но тук също има и полза, защото при по-висока цена имате по-високо намаляване на емисиите. В момента има разминаване между краткосрочния подход към пазара и дългосрочните ни цели. Така че, ако пазарът реагира само на краткосрочни събития, събития с краткосрочни последици, то пазарът не получава сигнали за инвестиции, позволяващи да се постигнат дългосрочни цели. За цените ви показах различни сценарии. Виждате, че има различни фактори, които се променят. Това са, например, целевите показатели за намаляването на емисиите и дали те ще бъдат променени. Те първо много трябва да се направи, но смятам, че като цяло винаги има един компромис между това, което може да постигнете сега и какво искате да постигнете в дългосрочен аспект. Разбира се, това зависи и от ценовите нива. Към господин Лизе. За цените. Показах няколко сценария за економическите показатели. Средната цена между 2021 и 2300 година възоснова на БВП ще бъде 1,9% между 2021 година и 2300 ще бъде 24 евро за тон според сценария на ОСР. Моето предложение е 15 евро и при 3% оптимистичен сценарий, то тогава цената ще бъде 48 евро на тон. Период отново е 21-30 година беше задан въпроса за стабилността, за цените на емисиите. Разбира се, е важно и как дефинирате стабилността на цените. Аз казах, че ако започнем през 2018 година, ако имаме прехвърля на квотите, веднага пряко в резерва, вместо те да отиват на пазара, то тогава излишкът на пазара намалява поетапно. Това е така, защото горната граница – не е размита от пазарните движения. Ако разгледаме цените, то те ще реагират по такъв начин, че траекторията на цените ще показва твърде постепенно увеличаване в рамките на този сценарий. Благодаря ви. Благодаря. Господин Тешени, имате възможност да отговорите на въпросите. Благодаря ви. Първо, за параметрите, които се подават на коригиране. Да, това е абсолютно задължително. И точно това е една от целите за въвешна резерва, защото нямахме достатъчна гъвкавост при квотите и за това говореше Андрей. За това ни трябват параметри, подаващи се на коригиране, но е важно да се разбере каква е нашата цел. И след това да се замислят тези коригируеми параметри, така че те да се вписват в основните цели на резерва, така че да се доведе до максимум ефективността на резерва. Ако отправим посланието, че резервът ще реши проблема, това не би било правилно. Ако така съм прозвучал, моля за извинение. Трябва да се определи какъв е реалният проблем. И в момента, в който го направим, тогава ще можем да го решим. Това е един изкуствен пазар, както и вие казахте. И е важно да се коригират нещата. Важно е да се отчитат възможностите за сериозни промени в системата не съм казвал, че резервът ще реши проблема, защото резервът може да е в състояние да коригира или да намали субоптималния характер на системата. Но дали ще стигнем оптимума, ами това зависи точно от това как ще формулираме параметрите. И сега по въпросите за варирането на цените. Целта на резерва е да бъдат рано извадени разрешителните и да бъдат реинжектирани по-късно, за да бъдат предотвратени отрицателните сътресения. И ако вие получите положително сътресение на системата и реинжектирате отново разрешителни, това ще позволи до някъде да стабилизира цените. Но това не означава задължително, сериозен, сериозно увеличаване на цените. Защото цената ще бъде фиксирана, т.е. тя ще се движи около това, което наричаме равновесната цена. И към това, което вече беше казано, трябва да разберем, че това е един изкуствен пазар. Структурата му предвижда определени квоти. Квотите също така се опират върху определени целеви показатели. Тези целеви показатели бяха замислени преди да случи економическата рецесия, която не беше предвидена. И вие имате думата сега. Да, благодаря ви. Съвсем накратко, в рамките на две минути. Да, има нужда от гъвкавост. Ние можем за момента да замислим един апарат, който ще функционира в продължение на години. И разбира се, ние не знаем как ще се развиват нещата. Това е един нов механизъм и трябва да заложим възможности за гъвкавост. Един от примерите е, например, промяна в хеджирането, защото отрасъл ще се променя, ще се променя и нивото на използване на въглеродни източници. Що се отнася за изнасянето на предприятия с високо ниво на емисии, то ние имаме в заключение на съвета изрично посочване за намаляване на въглеродните емисии след 2020 година и важни субекти в сектора – говорят за нивата на коригиране. Може би непреките разходи биха могли да бъдат предмет на един по-добър подход. Ще се отнася до референтната цена. Ако 30 евро се разглежда, то това се отнася към преместването извън Европейския съюз на предприятия с високо ниво на емисии. Това е също преместване на инвестициите. Ако разглеждам инвестициите за срок 10-15 години напред, а тогава имаме проблем. Дали ще имаме проблем с инвестициите или ще имаме по-високи цени, но не смятам, че сегашната цена е свързана с дългосрочните инвестиции. Сега по последния въпрос. Каква е целта на резерва? Резерва е замислен по такъв начин, че да не трябва да се прави това преместване в края на периода. Резервът се създава, защото това е един прозрачен и предсказуем начин да се справяме с сътресенията. Тоест има структурни характеристики в този резерв, които не присъстват в структурата на пазара. Просто резервът помага на системата за търговия с емисии да имитира характеристиките на реалния пазар. Тоест, по този начин се предлага гъвкавост, която се предлага и от тръжната част. Цялата система беше разработена след като в Калифорния беше въведена система за търговия с емисии и беше въведена гъвкавост от страна на предлагането. Тоест, това не е нещо уникално и е много добре да се учим от това, което другите са направили преди нас. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите изказвания, за отговорите и сега преминаваме към втората част. Предам думата на моя колега господин Ян Дънкан. Ladies and gentlemen, thank you very much. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря за това, че оставате с нас за тази част на нашия семинар. Имаме четири оратора днес и се надявам, че това ще насърчи един по-широк дебат. Мисля си, че в парламента много често ни разглеждат като много отдалечени от заинтересованите страни а трябва да помислим как да направим така, че системата за търговия с емисия проработи. Джейсън Андерсън е първият ни оратор. Той е ръководител на поделението за политика в областта на климата и енергетиката в Фонда за дивата природа. Джеси Скот е ръководител на звеното околна среда устойчиво развитие в Euroelectric Също така Питър Бочек, който е директор по енергетиката, здравеопазването, безопасността и околната среда в ЦЕФИК. И накрая Дърк Форестър, председател и главен изпълнителен директор на ИЕТА. Около 6 минути има всеки докладчик, аз ще бъда председател и след това ще има възможност за въпроси и отговори. Искам да ви помоля, преди да зададете въпроса, да се представите кратко и да се ограничите с една минута, за да можем да имаме максимално пълноценен дебат този следобед. Няма да говоря за моето мнение, искам да изслушам вас, но искам да кажа, че времената са много важни. Ако сега намерим правилното решение, едва ли ще го намерим някога. Така че искам да ви чуя сега, господин Андерсън, имате думата, за да започнете нашето обсъждане. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да се намирам тук. Ще бъда кратък. Дори, може би, ще говоря по-малко от 6 минути, защото аз съм подпомогнат от този документ за политическата позиция, и тук има разпространение около 100 екземпляра. Нашият фонд работи с Greenpeace и други организации с цел да се формулира тази позиция за резерва за пазарна стабилност. И така, защо общността на Унези, които се интересуват опазване на околната среда, се интересува от този той технически специализиран въпрос. Откакто беше приета програмата за борба с изменението на климата в Европейския съюз, ние много внимателно следим как работи системата. Тя имаше много проблеми при прохождането. Да, ние разбирахме, че има затруднения с, с това бебенце, каквото беше системата. Ние също така се стремяхме да помогнем да се намерят решения, но постепенно, което бебенцът се превърна в подрастващ, ние видяхме, че е много важно да се помисли за декарбонизирането в цял свят. И започнахме да осъзнаваме, че по-скоро говорим за нещо, което е абсолютно необходимо. Резервът е необходима стъпка, но тя не е достатъчна. И имаме редица предложения, които се съдържат в документа за нашата позиция. Първо, има голяма степен на съгласие за това, че следва колкото се може по-рано да започне да действа този резерв. Ние предлагаме да започне той да функционира през 2016 година. Ние смятаме, че трябва по-бързо да се реагира спрямо данните, които постъпват. Ние сме убедени, че още през 2016 година трябва да започне да работи този фонд и да се направи преглед на неговото функциониране през 2021 година. Причината защо е важно да се започне сега е, защото ние не говорим за някакъв теоретичен проблем, който изисква техническо решение. И вече имаме проблем. И този проблем ще се влушава от други неща, за които чухме, а именно факта, че квотите, прехвърни в крайна периода, няма да могат да се върнат в системата и ние предлагаме над 800 милиона тона, а не само квотите, да бъдат прехвърлени в началото на периода, така че те да не навлизат отново в системата, за да не се раздухва този фонд или резерв за стабилност. Освен това говорихме за техническите корекции, говорихме тук за горната и долната граница. Говорихме за стесняването на коридора за хичиране. Следователно и ставките трябва също така да бъдат коригирани. И последното, което искаме да се случи, ние видяхме диаграми които говорят за 2300 година като крайен период. Обаче живот ще продължи и след това. Ние не искаме периода след 2300 година да се превърне в период, когато всеки ще може да замърсява как си поиска. Така че трябва да има ограничение и на броя квоти, които могат да бъдат задържани до определен период. Резерва трябва да гарантира стабилност, защото иначе той ще се превърне в дамоклев меч. И това е само част от проблема, или по-скоро част от решението на проблемите на схемата с търгови емисии. Трябва да се потърсят решения чрез законодателството. Трябва да има постоянно решение на проблема с свръхпредлагането. И също така прогнозите за свръхпредлагане могат да се окажат много по-низки, отколкото в реалността. В миналото ние не си представяхме какво ще се случи. Представете си, ако броят тони е около 2 милиарда, обаче различните прогнози посочват, че може да бъде превишено и това число. Ние искаме да бъде успешна политиката чрез намаляване на емисиите и ако искаме да постигнем всичко това, трябва да сме наясно с възможните последици. Ние разбираме, че резерва се вписва в цялостната цел на Европейския съюз за декарбонизация на економиката. И освен това искаме един рационален подход към изнасянето на предприятията с, с високи нива на емисии. Да, трябва да се спазва принципа замърсителят плаща, но ние смятаме, че не трябва всичко това да бъде натоварено като задача на резерва. Много ви благодаря. Следващият ни оратор е господин Чеси Скот. Заповядайте. А, госпожа Чеси Скот, извинете. Благодаря ви, господин председател. Аз представлявам Юроелектрик. Това е сдружение, представляващо европейския сектор на производство и пренос на електроенергия поне 59 са нашите членове, които призовават за ранно въвеждане в действие на резерва. Обхващаме много, отра... Обхващаме много отрасли с милиони работни места, трилиони активи, инвеститори са пенсионни фондове. Ние подкрепихме изтеглянето, по-скоро отлагането на квотите, като временна мярка, поспешност, но това не е крайното решение. Механизмът за стабилност може да се окаже решение и ние го подкрепяме по причините, по които го подкрепят и британското, и германското, и други правителства. Ние желаем механизмът да задейства преди 2020 година, по-скоро през 2017. Защото инак, както казаха и експертите вече, отложените от днешна дата квоти ще бъдат пуснати отново на пазара от 2017-18 година и чак по-късно ще се задейства резерва. Както и, нареч... и да го наречеш, това е една криволичеща линия на поведение, която не би могла да способства за възстановяването на пазара, на доверието в пазара. Подкрепяме резерва с по-ранна дата в контекста на подкрепенето на 40-те, на 40 намаляване на парниковите газове като цел, е, прията от съвета, като механизъм за това ще бъде системата за търговия с емисии. Като това е един от трите политически варианти. Единият може да бъде въглеродният данък, Проблемът обаче е, че не може да се въведе единен европейски данък. Ще бъдат 28 и ще бъдат различни. Това ще има последици и за вътрешния пазар на енергоисточници, за вътрешния пазар в Европа по-широко. Вторият вариант е да бъдат въведени стандарти за експлуатационна характеристика, емисионна на различните промишлени инсталации, комин по комин, ако щете, което е далеч не толкова гъвкаво. Ето защо ние предпочитаме въглероден пазар, освен който се представя от СТЕ. Системата не само поражда пазарен сигнал за намаляването на емисиите, а представя и модел, който може да бъде приложен в световен мащаб. Могат да се развият въглеродни пазари в Китай и другаде. И още повече тази система поражда приходи, които да бъдат реинвестирани в новаторски технологии. Днешната СТ обаче има три сериозни недостатъка, които следва да бъдат преодолени, за да се повиши, за да, за да се е, завоюва доверието в тази система и целта за намаляване на емисиите с 40%. Първият недостатък е свръхпредлагането прословутия излишък на квоти, пред който сме изправени днес. Има много данни, повече от 2,5 милиарда по оценки на комисията към 2020 година. Вече е достатъчно голям излишък, като е може и да е по-голям. Вторият проблем е, че пазарът не е истински. Предлагането е фиксирано, търсенето обаче, като във всеки нормален пазар, се променя. Значи цената и предлагането би трябвало да съответстват на търсенето. Вторият, третият недостатък е сегашния предел, т.е. общия бюджет за квоти, който не съответства на целта към 2300 година. И тук главният недостатък, който трябва да се преодолее излишъкът и в връзка с него проблема за гъвкавостта на предлагането. Целта на СЕТЕ е да бъде двигател на промените в инвестиционните портфейли и в технологичните е, процеси на различните промишлени отрасли, които участват. За да се породи тази промяна, трябва да се влагат средства. Необходими са инвестиции. А за това категоричното послание, което представлявания от мен от Расъл отправя вече 5 години в този бавно, мудно протичащ дебат за СЕТЕ, е, че е необходим категоричен, ясен политически сигнал. Най-добрият политически сигнал може да бъде даден от самата система СЕТЕ. При 6 евро цена днес на тон този сигнал не е достатъчно категоричен. И тази цена може да да се движи около тази стойност до към 21 година. Това не е достатъчен политически сигнал. По този начин се отлагат инвестициите. Що се отнася до параметрите, до техническите подробности, които бяха засегнати от експертите, ние сме анализирали не веднъж, но общо взето, като отрасъл, ние смятаме, че ще се учим хода на, на в процеса на, на, на прилагане. Ще се учим от реакцията на участниците на пазара. Така че в тази връзка ние настояваме за клауза за преглед на механизма за стабилност, преглед, който да се проведе 5 години след влизането му в сила. Благодаря ви, отлично се справихте с времевия регламент. Сега нека чуем Питър Бочек. Благодаря, господин председател. Ние сме един от значимите участници, заинтересовани страни, е, енергетиката. Ние е, ще поемем главната част от цената, намираме се в условия на световна конкуренция и за нас въпросът е въпрос на живот и смърт. Сега комисията възнамерява да се намеси за пореден път на пазара на търговия с емисии, след като ни казаха, че отлагането на квотите ще бъде еднократна мярка. Сега отново ставаме свидетели на намерения за, за намеса, за интервенция. Важното тук е, че се търси гъвкавост на един пазар, който бе доста негъвкав от самото начало. И толкова по-добре. И това енергоемките промишлени отрасли искат от самото начало – Искахме да бъдем снабдени с необходимите квоти, не повече от това. И нещо повече. Ако не са ни нужни тези квоти, не ни ги давайте. Така че тук наистина говорим за гъвкавост на предлагането въз основа на някакви еталони, параметри. В сегашния си вид, за съжаление, системата не е така гъвкава има известен елемент на корекция с задна дата. При закриване на, на промишлена инсталация се губи правото на квоти и при намаляване на промишлената продукция под определено прагово равнище също се губят квотите. Но това е, казах с задна дата, твърде ограничена възможност за проява на гъвкавост. Сега обаче, след като към вас се обръщат цяла армия от експерти с най-различни прогнози, които не са съпоставими помежду си. По-рано тук днес ви се каза, че емисиите към 2013 година ще се запазят почти без промяна, което означава да се откажем от економическо оживление, толкова по-зле и толкова по-тъжно. Друг каза, хайде да заложим малко над 1% растеж, как можем да сравним тези различни варианти? Така че аз бих искал да ви кажа следното. Твърде много са въпросителните, на които за сега не е даден отговор. Ето на. Не знаем а, какви ще бъдат резултатите от а, конференцията на страните в Париж. Не сме видели до сега оценка на въздействието при ранно въвеждане на механизма за стабилност. Не знаем също така какво ще бъде въздействието на механизма за стабилност върху цената на квотите. Нещо, нещо е сигурно. Цената ще нарасне. Впрочем, такова е намерението. Е, да се намали предлагането, съответно да се повиши цената. Но това не може да стане без да се оценят рисковете за така нареченото изтичане на въглерод по линия на делокализация на производство. Никой не, не, не мисли за това. Казват ни по-късно, хайде едно по едно, първо това, след това другото. Е, съвета говори за известни защитни механизми против такова изтичане на въглерод след 2020 година. Това далеч не ни обнадеждава. Ние смятаме, че след като отново ще се извършва намеса на пазара, то едновременно, успоредно, следва да се откликне на нашето безпокойство е, за изтичането на въглерода. Защитните механизми трябва да бъдат подобрени, не могат да останат каквито са днес. Така че тези неща трябва да вървят ръка за ръка, казваме ние. Повишена гъвкавост е, на разпределението на квоти, така че СТЕ да бъде предпазена от по-нататъчен економически растеж. Нали? Да не говорим просто за шокова терапия, да говорим за плавен растеж, да говорим за заетост, да говорим, прочем, за цената за потребителя, понеже онова, което ни се казва до сега, сочи нарастване на цената на, на енергията. Нали, и за битовете, и за битовите, не само за промишлените потребители. В някои държави членки вече е на лице сериозен проблем за така наречената енергийна бедност. На тези въпроси за сега отговор няма. И ние казваме да, сета е, може да се подобри. Ние имаме добри идеи. И ако ни позволите, ние ще го направим всичко това наведнъж с повече гъвкавост е, на разпределението на квоти. Но това зависи от вас. Ще допуснете ли това да стане чрез механизма за стабилност на пазара? Благодаря. Благодаря, господин Бочек. И последният ни докладчик в тази втора част, председател е, е, и главен изпълнителен директор на Международната асоциация за търговия с емисии Дърк Форестър. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да ви запозная с нашия подход на, на Международната асоциация за търговия с емисии. Ние сме е, организация на, на специалисти, на професионалисти от различни отрасли, участващи на пазара на емисии и в Европа и другаде по света. И нашата цел е в края на кращата пазарът да се окаже решението за преодоляване последиците от изменението на климата, пазарите да се интегрират с течение на времето. Аз още преди две години, мисля, бях тук и се изказах подкрепа на отлагането на квоти, но само в контекста на смислени структурни реформи, които да съпровождат е, този, този процес и, и да бъдат своевременни и при условие, че СТЕ се окаже с течение на времето единственото решение. Значи, това е първоначалната мярка наистина, но тя не може да бъде взета сама – има и редица альтернативи за събирането на излишък. Той може да бъде оставен на самотек, така да се каже, или еднократно да бъде отменен, т.е. Да, да бъдат а, анулирани излишните квоти. Това са двете крайности. И някъде по средата можем да говорим за е, по-разумно боравене с сегашния излишък дългосрочен план. Ако погледнем как е, функционира самата система, ще видим, е, че има една определена десинхронизация. Дружествата, особено големите в тежката промишленост, имат инвестиционни хоризонти от 15 до 30 години. Участието им на пазара на емисии обаче е в хоризонт от около 3 години, най- най-много. Ето защо онова, което промишлените среди биха искали да притежават като емисионни квоти след десетина години, те не желаят да закупят днес, защото по този начин биха блокирали парични средства, които са им необходими днес и сега и през следващите няколко години. Така че има, има такова едно разминаване във времето. Така че от гледната точка на а, парламентаристи, а, които се занимават с управляването на активи, а, бихте могли да, да се вслушате в а, всеки търговец, който ще ви каже, че да хвърляте нови и нови активи на един пазар, който така или иначе страда от излишък, едва ли е разумният подход. Значи, резервът за пазарна стабилност предполага да се варира с предлагането. Когато то е свръхпредлагане, да се ограничава и обратното. Е, има, има аналози. Има, например, стратегически нефтени резерви, които е, изравняват кривата на предлагането, без да са съпроводени с ценови механизъм, но така или иначе аналогията е уместна. Значи става въпрос за и, изправене на кривите във времето. И през идното десетилетие ние не бихме се изненадали, но вие вероятно през идното десетилетие бихте се оказали в противоположното положение е, на прекъсване, на, на, на срив на, на предлагането на, на квоти и, и така ще гледаме носталгично а, е, към а, е, днешното време, когато квоти се горят практически на 6 евро на тон. Ето, резервът за стабилизиране на пазара ви дава възможност да се справите с такива колебания. Ще кажа неща подобни на, на вече казаните тук от колегите. Ние сме се запознали с е, различните анализи, в това число анализа на Маркос, който той ви представи тук, е, вероятно наистина би било по-добре механизмът за стабилност да задейства по-рано, а не по-късно, а пък отложените квоти вместо да се връщат на пазара, веднага да отиват в резерва. Е, вместо да се, да се получи една крива на, на падове и на, и на върхове. Ето такава една промяна ние бихме променили. Освен това, смятаме, че различните технически параметри заслужават допълнителен анализ. Ние продължаваме да, да анализираме, макар и да смятаме, че комисията като начална позиция предлага нещо достатъчно разумно. И накрая да ви дам известна представа за състоянието на световните пазари. Не сме сами в това отношение. Е, е, някои от по-късно развилите се пазари на емисии вече са прилагали подобни схеми в Калифорния, е, например, и друга да има резерви за изравняване на, на предлагането и, и регулиране на цената на квотите практическите решения са различни. Е, например, в Калифорния има и така наречени ценови спусъци при, при това при високи равнища, при цени 40-45 до 50 долара на тон. Значи, при наличието на такава цена, едва тогава на пазара се инжектират нови квоти за свалянето на цената. Докато онова, което предлага комисията е, да, мисля, далеч по-подходящо в европейските условия. Благодаря ви, господин Форестър. Отново точно се справихте с времевия регламент. Остават ни около 15 минути за въпроси. И така, господин Гроте, първият въпрос. Господин Бочик е, каза за изтичането на въглерод, че от гледна точка на промишлените отрасли, най-вече на химическата промишленост и на, на промишленото производство, Никой не би се съгласил наистина тук сред нас, членове на, на нашата комисия, че можем да допуснем изнасенето на, на е, тези промишлени отрасли от Европа. Е, и ме ми се струва, че сметките на комисията на основата на 30 е, евро на тон са, са съмнителни. Е, и, и вие фактически е, задължително трябва да включите въпроса за износа или изтичането на въглерод е, в, в цялата тази сметка. Ще трябва да търсим компромис. И аз ви питам, вие как бихте подобрили схемата така, че химическата промишленост да я подкрепи? Благодаря, ще изслушаме няколко въпроса и тогава ще дам възможност на гостите ни да отговорят. Следващият въпрос от господин Балшо. Благодаря, господин председател. Е, е, е, по-скоро коментар, ако ми позволите. Аз с радост чух казаното от господин Боче, прочем той го казва не за пръв път и не за първ път, откакто съм член на Европейския парламент, този въпрос възниква, е, излиза на дневен ред. Ние тук се стремим да опазим околната среда и значи трябва да намалим емисиите, но винаги е, нещата се свеждат до техническите, до, до експертните въпроси, е, до сигурността на производството, диверсификация и така нататък. И за първ път днес тук някой спомена въпроса за енергийната бедност. Когато вземаме своите решения, аз съм убеден, не бива да забравяме този проблем. Проблем свързан с нашата сигурност. Трябва да помислим дали потребителите ще бъдат в състояние да платят цената, дали, дали е, енергоносителите ще бъдат достъпни за тях. Ние сме тук представители на, на гражданите на Европа, и поради това е, следва да обръщаме внимание не само на дългосрочните цели на стратегията, а и на последиците за ежедневието на нашите съграждани. Благодаря. Следващия въпрос от господин Иво Пери. Благодаря, председ... господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, за да, за да се даде възможности на представителите на заинтересованите страни. Един кратък въпрос на вниманието на господин Фористър. Как да удовлетворим възраженията, да, да оталожим безпокойството на енергоемките промишлени отрасли, чието представител господин Бочек, за евентуалната липса на безплатно разпределени квоти, квоти след 2021 година, дори за отличниците в отрасъла. Не знам дали така ще бъде точно, но, но в такъв смисъл чуваме коментари. Така че дори у нези, които изпълнят най-амбициозните количествени показатели, е, биха били поставени в някак неизгодно положение. Как, как да, да им вдъхнем увереност, е, че тези безплатни квоти за, за върхови постижения в отрасъла ще се запазят след 21 година? И още един въпрос, надявам се, че си записвате докладчиците, въпросите. Следващият въпрос от господин Айкот. Въпросът ми е най-вече към господин Бочек, представител тук на химическата промишленост. Е, и колкото и е да е странно, е, представители на, на дружеството Shell е, контактуват с мен. Според тях те са за механизма за стабилност и то колкото се може по-рано. Защо тяхната позиция сякаш е различна от вашата? <laughs> Някакси се обърквам Кого да слушам от химическата промишленост? Е, не, не съм съвсем наясно. И по-нататък, ние тук не обсъждаме безплатното отпускане на квоти, но понеже въпросът беше повдигнат, бих искал да, да чуя едно от най-голямото химическо предприятие, БАСФ, например, до 2013 година получи почти безплатно около 5, на стойност 5 милиона квоти и сколко би пораснал на тази цифра, т.е. всичките ваши членове, колко общо безплатни квоти са получили. Така, това е. Сега, надявам се, отговорите да бъдат телеграфни, за да се справим с времето. Хайде отляво надясно. Благодаря, господин председател. Първо, на вниманието на господин Гроте, е, е, за изтичането на въглерода. Вие фактически гласувахте против намеса в това отношение, но разбира се, ние можем да, да обсъждаме въпроса за това как да гледаме на, на, на параметрите, на, на, на еталоните след 20-та година, например. Там бихме могли да проявим гъвкавост по сектори. И, и този, този въпрос трябва да се огледа. Но списъка за, по, по изтичането на въглерода, според мен е своеобразна застрахователна полица, която дава сигурност на, на, на сектора и не би следвало да го пипаме този списък. На въпроса на господин Найкауч, Шел е за механизма за стабилност. Объркан се чувствате. Аз също съм объркан, понеже енергетиците е, енергетиката също не е единодушно за. Полските колеги, например, не са така ентусиазирано настроени е, към механизма за стабилност. Трябва човек да се ориентира в различните интереси, различните подходи. Колегите от Шел, доколкото разбирам, се осланят е, в значителна степен на УСВ, улавяне и съхранение на въглерод, но това не е обща позиция. И тие трябва да се съобразяваме с това. Аз представлявам наистина химическата промишленост, но най-широко казано. Ами, можем да говорим за някакъв алианс на енергоемките промишлени отрасли. Сега, БАСФ е получавал безплатни квоти, не съм сигурен в тази информация, но толкова по-добре, ако е така. Значи са спазили е, е, количествените показатели. Очевидно имат високо ефективни технологии и в такъв случай, ако отговарят на условията, получават квотите безплатно. Какво по-добре? Явно системата работи. И, и това, към, към това се стремим. Най-добрите да получат квотите, които са им необходими за по-нататъшен растеж. Ето в тази посока следва наистина да се търси по-голяма гъвкавост на системата. Не бива да забравяме, че ефектът на механизма за стабилност, както сочат анализите, е да изглади кривата на цената във времето. А ако въведем системата по-рано, и изтеглим повече квоти, ще получим по-голяма яснота на, на цената на, на квотите. Ще избегнем резките колебания. Фактически механизма за стабилност, отново казвам, ще рационализира, ще оглади ценовия сигнал. Второ, отново трябва да си даваме сметка, че всъщност може и да постигнем успех основната цел на начинанието, именно декарбонизацията на европейската економика. И проблема тук не е за някой друг тон. Става въпрос за тонове и тонове. И проблемът ще остане на дневен ред, докато не се изправим с лице пред него. И най-сетне механизмът за е, въпросът за механизма за стабилност не бива да се смесва с други въпроси за изтичането на въглерод, например, който въпрос е, до някъде е свързан с ефективността, с конкурентоспособността на, на, на промишлеността. Е, днес политиците правят неимоверни усилия да предпазят е, промишлените предприятия от един проблем, който за повечето от тях не съществува. В бъдеще проблемът ще бъде за стимулиране на инвестициите, така че различните промишлености да се превърнат в част от решението в една нисковъглеродна економика. И господин Форестър. Въпрос на господин Белард за изтичането на въглерод. Поделям с Питър едни и същи идеи в значителна степен, но според мен не чрез механизма за стабилност може да се реши този проблем. Бяхме много насърчени от заключенията на съвета, е, от които се разбира, че съветът все така ще подхожда разумно към проблема. Надяваме се да се стигне и до някакъв законодателен пакет за предотвратяване на изтичането на, на въглерод. Така че би трябвало да се средочи вниманието си върху законодателната уредба на механизма за стабилност, да не протакаме, да не отклоняваме вниманието си, тъй като проблемът на, нали, за изтичането на въглерод е отделен проблем. И аз съм съгласен с казаното от Джейсън за това, че механизмът ще изглади кривата и това ще бъде от полза за всички ни в дългосрочен план. И нали, цената ще бъде, ще бъде по, по-стабилна, ще се мени по-плавно. И госпожа Скот. Аз съм съгласна както с Дърк, така и с Джейсън. Изглаждането на цената, и това е, това е, това е задачата на механизма. Въпросът за изтичането на въглерод би трябвало да стане част от пакета към 2030 година и Европейският съвет бе категоричен в това отношение. Няколко думи обаче ми позволете за изтичането на въглерода. Това понятие е, се отнася към два проблема. Единият е за цената на енергоносителите е, и е, вторият е за равнопостав... в тази връзка равнопоставеността в световен мащаб, която никога не е съществувала и не може и да има. Саудитска Арабия има много петрол, другите нямат. Холандците имат газ, италианците имат слънце и няма да се постигне равнопоставеност, още повече, че европейският континент не е в особено конкурентно положение и подходът му трябва да бъде различен от подхода на онези, които разполагат с много ефтина енергия. Другият въпрос за изтичането на въглерода е свързан с конкуренцията за инвестиции. И в това отношение възниква въпрос от значение за отрасъла, който представям. Ние сме транснационални вече, много, много от нас инвестираме и е, навсякъде, но и извън Европа. Е, и има, имат големите дружества в енергетиката, имат клиенти в Германия, в Турция. Основните им активи са от Русия до Бразилия. Инвестираме извън Европа, защото не знаем какво да правим в Европа, понеже политически сигнал не постъпва. И единственото разумно поведение в такъв случай е на изчакването. Колегите от Шел. Надявам се да ми простят, ако кажа, че Шел е високо интелигентна фирма и определено възнамерява да остане лидер и след 100 години. Така че на тях аз имам доверие. Боже, Боже, казва председателят. Това бе почти платено рекламно съобщение. Господин Токванс, следващ въпрос. Пак за изтичането на въглерод. Има едно изследване на Екофис, посветено на механизма за стабилност. Вие имате ли, чували ли сте за това изследване, имате ли някаква информация, така, мога ли да, да се допитам до вас за разликата между подходите? Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на колеги, които стоят съседнали по задните места, на задните редове. Моля обаче да имате предвид, че след това нашите панелисти ще имат най-много по минута за отговори. Заповядайте, Дейвид Морис. Благодаря. Питане към въпрос Бочек аз съм изненадан за това, че той не е за ранното въвеждане на резерва за пазарна стабилност при положение, че техните спестявания, тези на химическата промишленост от квоти през тази година са астрономически. И ръстът на индустрията е 20%. Така че интересно е това тяхно е в противна на очакваната посока. Благодаря. Остават още 11 секунди за още един въпрос. Заповядайте вие. You know who you are. <laughs> I'm regretting putting my hand up. Uh, my name is Andrew Kimball. Благодаря. Разбрах, че става дума за мен. Въпросът ми е, господин Дънкън, към панелистите, а именно че именно въпросът ми е дали бързото законодателстване до приемането на пакета 2030 година ще даде желания резултат заедно с завеждането на резерва. Благодаря. Благодаря и за това колко че отговорихте, че зададохте въпросите си за по-кратко от предвиденото време. Имате още Имаме време за още един въпрос. Благодаря тогава, ако няма отговори. Благодаря. Да, наистина най-добре би било до година още да приемем, да въведем в действие резерва и да засилим законодателната скорост по пакета по 2030 година, въпреки че още не сме приключили пакета 2020. Така че аз съм на становище, че колкото по-бързо, толкова по-добре. По, време, по въпроса сега за добива. мисля, че тук предизвикателствата са същите, като тези на пазара на електроенергията. Нашата реакция би била, че трябва да избързваме, дори ако можем да изпреварим събитията чрез новаторска политика и чрез изобретения. Благодаря. По въпроса сега за бързината и аз ако мога да се да взема отношение. За нас информацията не е изненадваща относно това, че колкото по-бързо, толкова по-бързо постигане на желания резултат, но да не губим от поглед и следващите приоритети, които идват заедно с нашият механизъм в пакета 2030. 2030. Благодаря. Uh, Насоките, посоките насоките на работа, които даде е, господин Юнкер на Ариас Канете е именно това да бъде първият му приоритет и колкото по-бързо, толкова по-добре. Не само заради важността на резерва за пазарна стабилност, а и защото ще ни даде допълнителна самостоятелност, автономност. И ако не се получи, то тогава ще пострада на първо място нашето добро име. Нашето добро международно име, а и освен това процедурата за съвместно вземане на решение е идеалният инструмент за законодателно действие в тази област. Благодаря. Системата наистина цели постигането на възможно най-големи съкръщения в енергоразходите при най-малка цена за това. Постигането на всяка цел има съответната цена. И трябва да преценим дали сме готови да платим тази цена или не. Енергийно енергоемките технологии, енергоемките индустрии не са е, играчи на това, не участват в е, този матч, ако мога така да се изразя. Ние сме просто доставчици на услуги на нашите клиенти, на, на нашите потребители и понякога ограниченията, които трябва да понасяме в резултат на малкият брой квоти, които ни, са, са ни определени, ни карат, т.е. са причина за това да не можем да изпълним поетите си ангажименти. В не можем да реагираме съгласно обстоятелствата и именно за това пледираме за повече гъвкавост в прилагането на правилата, по които ще действа този резерв. Основен принцип на ефикасната пазарна дейност – е да се разполага с необходимите ресурси, с необходимите средства за работа, за постигане на желаната цел. Независимо как ще наречем резерва и независимо от механизма, който ще изберем за преразпределяне на квотите, той трябва да бъде на първо място гъвкав и лесен за усъвременяване. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за участието ви в нашия панел. Дебатът не приключва днес. Ще продължи и даже ще продължи още сега с последната част от нашия панел. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, Иен. Благодаря и на панелистите. Сега, в заключение, през последните 10 е, минути искам да поздравя с добре дошъл на Джос Делбеке. Той обеща да дойде и е тук. Това е нашата първа е, официална среща с служител на новата комисия. Както знаете, той е генерален директор на генерална дирекция действие в областта на климата, климатично действие. И в качеството му на такъв му давам думата. Благодаря ви, господин Белет. Много ми е приятно да съм тук сред вас и да ви изкажа най-сърдечната си благодарност за организирането на този семинар. Семинар важен за нас, за да проумеем, за да вникнем в събитията. И именно това успяхте, според мен, да постигнете с днешната дискусия. Освен това, целта е наистина да придадем нов смисъл на системата за търговия с емисии, да го превърнем в един е, полезен инструмент и така и всъщност такова послание получихме не отдавна, когато получихме уверение за успеха на системата и за необходимостта тя да се е, реформира, за да продължи да действа като стабилизатор на енергийният пазар, така както пред си е поставила за цел Европейската комисия. Аз съм убеден в важността на проведения днес от вас дебат и бих искал само да направя няколко кратки коментара по дебата. Чу, виждам, че дебатът показва подкрепа на становището на комисията, а именно системата да се регулира от конкретни правила и да се основава на доставките, а не на цената. Това да бъде основната и водеща линия. Параметрите са вече в общи линии определени. Някои биха искали те да са по-амбициозни, други са по-предпазливи, но комисията винаги трябва да търси златната среда. Това е всъщност и предложението, формулирано в оценката за въздействие. Това първо. Втора, втори пункт, втора точка е на моите моето изказване е свързана с графика, с графика на работа на нас като с законодатели. Това е важно, защото няма смисъл просто да се продължава работа с инструмент, който не е достатъчно ефикасен. Не дава желаният резултат, просто защото ще се отрази на доверието, което изпитват участниците на пазара към нас, като в качеството ни на регулатори. Това се отразява съответно и на посланието, като изпращаме към инвеститорите, а знаем, че търсим в момента и инвеститори за участие в 300 милиардният инвестиционен пакет, оповестен неодавна от президента, председателят Юнкер. Енергията е, и транспорта са сред приоритетите на този инвестиционен пакет чиято важност е вън от съмнение. Именно за това предложението за резерва за пазарна стабилност трябва да бъде финализиран колкото се може по-бързо. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Сега, по въпроса за решенията, които взе по този въпрос последният европейски съвет са също обнадеждаващи. Те ни стимулират да продължим работа и да излизаме с последващи предложения. И за това смятам, че този дебат, който провед, сте, прове, прове, сте провели днес тук, ще ни позволи да отбележим напредък. Трета точка, трети Трета бележка от моя страна по въпроса за изтичането на въглерод Нека да ви предам мнението на държавните и правителствени ръководители. Това не е само текст, това е политически знаков текст, който отразява безпокойството от непрекъснатото изтичане в повече и повече на въглерод, на въглеродни квоти по посока на други държави. Въглеродът има, има се предвид индустрията, предприятията, които излизат навън. Следователно, системата трябва да се стабилизира, консолидира, реформира и да се запази на първо място жива в един, надяваме се, подобрен вариант. Комисията работи съответно по изработването на новата система за търговия с емисии след приемането на пакета 2030 година. Сега по въпроса сега за взаимодействието между този резерв и останалите е, инструменти от е, областта на енергетиката. Обсъжда се, спори се дори кой от инструментите трябва да бъде да има превес над всички останали. Не винаги тълкованията са били еднакви от страна на основните участници в процеса. Сега обаче недоразуменията и споровете сякаш са изгладени и общото мнение е, че резервът за пазарна стабилност ще даде едно рамо на енергийната политика и нейната ефикасност. И именно за това, към това трябва да съсредоточим всички наши усилия. Според мен това е ключов момент в развитието на нашето разписване на политики и стратегии. Радвам се, че стигнахме до този момент и се надяваме да продължим да разчитаме на вашата подкрепа в бъдеще. По, и на четвърто място, началната дата за стартиране на резерва. 2021 година е предложението на комисията. Може да харесва на едни, на други не чак толкова, но не можем да, си, да забравим дебата, който проведохме относно изтеглянето на неизползваните квоти от обращението. тогава ще разберем за становището на тези, които са за възможно, най-бърз, за възможно най-ранна дата. Това пък от своя страна ще гарантира стабилност в развитието на цените по кривата. Няма да има пропадания, няма да има пикове. Който е прочел доклада за въздействие, ще прочете именно тази препоръка за възможно най-бързо стартиране. И накрая в заключение искам да подчертая отново колко плодоносен е вашият дебат, колко много ключови елементи са повдигнати в съвета работа вече тече. Работата е в ход, както се вижда и тук в парламента. Разбира се, можем да започнем вече да мислим за това как бихме могли да отстъпим в една или друга област, защото очевидно е, че няма да мидем без тристранни преговори, без триалог. Така че стратегията, която всяка една от нашите институции ще поддържа по време на тези преговори, вече трябва да бъде поставена на обсъждане. Надявам се, че ще продължим при това съвсем скоро бъдеще контакт и всъщност конкретна работа по преговорите. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви, Джос Дел Беке. И аз се надявам, че ще се срещнем в скоро бъдеще, в близко бъдеще. И сега, заключение за две минути, скъпи приятели, всички сме на едно и също мнение. Смятаме, че всички сме на мнение, че системата ни за търговия с емисии вече е назряла за промени и това го това искане го чуваме от не една, не от две страни. Както каза и господин Делбеке, графикът на събитията е не по-малко важен, дали ще бъде 2021 година или по-рано или по-късно. Разпоредбите за и стичането на въглерода също са застъпени в обхватното поле, както и параметрите крайните предели, горната долната граница на резерва. Те също в момента са обект на довършване и може би след една-две седмици вече ще имаме едно балансирано предложение. Um, И сега само няколко думи за графика. Чухме, че бързаме, че темпа трябва да се ускори, така че първата обмяна на мнение е предвидена тук в комисията ЕНВИ на 3 декември. След това на 11 декември изтича срока за подаване на изменения. обсъждане на ниво комисия е предвидено за 7 декември и втори дебат с гласуване през януари и февруари съответно. Благодаря отново на всички. Благодаря на нашите приятели от постоянното представителство на Италия работихме много продуктивно през последните няколко седмици. Ще продължим през следващите седмици, защото именно под италиан, по, по време на италианското председателство постигнахме непренебрежим напредък. Надяваме се, че това ще продължи да бъде и приоритет за латвийското председателство. Благодаря на панелистите, благодаря на Матиас Гроте и на Иан Дънкан за това, че приеха да председателстват панела. Благодаря на генералните дирекции за разработване на стратегии на Европейския парламент. Благодаря на секретарията на тези парламентарни комисии и разбира се, благодаря на конферентните преводачи, като е любезно председателя, за тяхната работа. Желая ви приятна вечер. Благодаря.